Dobry wieczór Państwu. Szybciutko rozpoczynamy posiedzenie, bo mamy program stosunkowo napięty. И така, нека да започнем. Имаме много работа. Достатъчно точки в дневния ред. Имаме големи очаквания спрямо срещата с комисаря, нашия структурен диалог – има голям брой въпроси. Въпросите, които ще бъдат зададени, са много важни, засягат много важни проблеми. Ще е трудно да отговорим на всички въпроси, но ще успеем. По отношение на дневния ред, искам да кажа, че има една промяна има сега една точка, която засяга Европейския корпус за солидарност. Приемате ли дневния ред? Ако няма възражения, приемаме го. Имаме излъчване, имаме и превод от и на 18 езика, протоколите от а, месец март по-конкретно от 13, 20, 21 март. Преминаваме сега по същество към следващата точка. Добре дошъл, господин комисар. Ще обсъдим Европейския корпус за солидарност. След това ще говорим и за структурния диалог. Имахме много важна среща с Андрю Кайтис. Преди да преминем към структурния диалог обаче, ще ви дадем думата, господин комисар, за изявление относно Европейския корпус за солидарност. Няма да има представяне от моя страна. Направо ви давам думата. Уважаеми председатели, уважаеми депутати, благодаря ви за тази възможност да направя едно кратко представяне пред вас за Европейския корпус за солидарност. Той бе стартиран на 7 декември миналата година. Вече правих представяне пред е, на съвета по земеделие на тази тема. Знам, че мои колеги са правили пред други съвети, както и пред други комисии на парламента представения. Представянето ще бъде кратко, виждате слайдовете, а имате ги и на хартия пред себе си. Искам да кажа няколко встъпителни думи за този корпус. Този корпус дава възможност млади хора да се занимават с доброволческа дейност, да стажуват, в своите държави или в чужбина по различни дейности от типа свързан с солидарност. Те могат да бъдат в развитие на селските райони, опазването на околната среда, замеделие, предотвратяване на бедствия, като потопи или суши, или горски пожари, предоставяне на храна, образование, здравеопазване, интегриране на мигранти, бежанци и териториално сближаване. Пилотният е, етап тече в момента. Той ще приключи през декември 2017 година. ОСП е, отдели 1,8 милиона за околна среда и Натура 2000. Подготовката на втория етап тече в момента. Идеята е в началото на другата година да стартира. Законодателното предложение за втория етап трябва да бъде разгледано на 24 май от комисарите. Този втори етап предвижда ОСП да задели сходна сума, подобна на тази през първия етап. Тази сума показва помощта на ОСП и възможността да се погрижи за нуждите на обществото, както и да се постигнат по-широките цели на комисията. Инициативата иска младите хора да бъдат близо до околната среда, до лесовътството, до земеделието. Подкрепата от ОСП не трябва да се ограничава само до централно управлявани действия. Националните органи, мести на, а, извинете, власти, могат да включат доброволците в много други сфери, финансирани от ОСП. Местното развитие, програмите Лидер, вече имат много проекти, които са много важни в сферата на солидарността. Например, интегрирането на мигранти и беженци, предотвратяването на бедствия и лидер също така може да играе важна роля в инициативата за корпуса в селските райони. Има и други мерки, като обучение, сътрудничество, техническа помощ, лесовътство, които могат да въвлекат доброволците в корпуса по изпълнение на различни задачи. Различните власти в държавите членки са тези, които ще преценят къде да се възползват от тази възможност да въвлекат млади хора като доброволци в този корпус. Повдигам този въпрос, за да е, говорите за тази инициатива, ако искате, в страните си. Смятам, че този корпус ще подсили солидарността и разбирането за това, що е солидарност на най-низко ниво. Сега ще ви дам малко повече информация и контекст, свързани с този корпус за солидарност. Първи слайд. Както споменах, е целта ни. Идеята е да информираме обществеността за тази инициатива. Тя все още е на пилотен етап. Целта е да имаме 100 000 млади които да се включат до 2020 година в този корпус. Така те ще развият своите умения и ще допринесат съобществото. обществото. 29 000 вече са се регистрирали и все повече нараства броя на организациите и млади хора, които искат да работят заедно. Имаме е, една млада французойка, която вече работи, имаме също така млади хора от други нации се приеме законодателно предложение едната седмица, което ще бъде изпратено на съвета и парламента. Надявам се правното основание да се задейства на 1 януари 2018 година. Инициативата работи на възоснова на една обща рамка и харта. Някои от основните характеристики. Този корпус ще свърши от една страна професионално обучение, от друга страна доброволчески. Тоест, доброволческата страна ще е по-отворена. Между 18 и 30 годишна възраст могат да бъдат младите хора, а срока, за който могат да доброволстват е от 2 до 12 месеца. Може да се кандидатства за доброволческа дейност в Съюза, но и извън него. Ето вижте как ще протече процеса, след като се регистрира младия човек, след като бъде разпределен някъде, след това ще участва в мрежа на участи, участвалите в този корпус и така нататък. Очакват се много ползи, не само за онези, които участват, но и за организациите, където отиват да помагат тези хора. Важно е да свържем младите хора с подходящи организации, за да има синергия между инструменти на европейско ниво. Осми слайд показва различните програми за финансиране, които финансират този корпус. Казах, че ОСП е заделила средства също. На девети слайд виждате възможностите за съвместно управление. По първи стълб в схемата Нови училища доброволците могат да помагат при раздаването на плодове, зеленчуци или мляко – в училищата или да се занимават с просветна дейност. По втори стълб различните дейности в селските райони могат да включват тези млади хора по места. Програмата Лидер може да играе много важна роля тук по прилагането на инициативата по места и в селските райони. И така, в заключение, искам да ви благодаря за тази възможност да представя накратко тази инициатива. Исках съвсем накратко да направя преглед на този корпус за солидарност и да обърна внимание на това, как този корпус може да се занимае с земеделска дейност също. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Много хора искат да се изкажат. Опасявам се, че няма да можем да дадем думата на всички. Моля всички да се придържат в изказването си е, към краткост. Давам на всички една минута, не повече. Нека да не ощетяваме диалога, структурния диалог с комисаря. Започваме сега с господин Федерле. Няма да говоря сега тогава, ще се изкажа по следващата точка. Господин Лазон, благодаря председателю. С внимателно изчетох това, което представихте за този корпус за солидарност. Имам няколко въпроса. Тези млади хора, те силно трябва да бъдат европейски граждани или граждани на държава членка на Съюза. Какво ще кажем обаче за граждани от Турция или а, бившите югославски републики? Как може младежи, които не са част от Европейски съюз като гражданство, да участват? Какви финансови инструменти ще се ползват за това? За втория стълб, за земеделие, трябва да се използват средствата от ОСП по втория стълб. Не мислите ли, а не за това? Каза се също, че тези фондове трябва да помогнат за това да се избегне изолирането на маргинализираните общности. Не го разбирам това. Как е свързано това с, с, с, с развитието на селските райони? Ако обичате да обясните. Господин Сарвама. Е, Благодаря. Имам три въпроса. На първо място искам да разбера какви работни места ще бъдат дадени на тези млади хора. И след това онези, които работят професионално срещу заплащане, какво ще работят и след това какви суми ще получават те, защото в противен случай може да паднат надниците като по този начин се използват млади хора. Uh, uh, Благодаря. Много интересно представяне. Ще допълня казаното от Сандра. Какво ще бъде заплащането? От 18 до 30 годишна възраст ще бъдат uh, доброволците. Мисля, че до 30 годишната си възраст майка ми и баща ми вече имаха 6 деца. Тоест, как може човек да се изхранва? Тоест, това най-вероятно ще могат да си го позволят само млади хора, които имат пари, които майка ми и баща им могат да им пращат пари. Как може обикновен средностатистически европеец да оцелее като доброволец? Ще могат ли да се изхранват или да си плащат найема с тези средства? Или какво, какво могат, ще могат да си позволят. Бързо dziękuję. пани посел Агуилера. Агуилера. Bueno, yo tengo que decir, señor comisario... Благодаря. Господин комисар, трябва да кажа, че тази инициатива ми изглежда отлична, или поне изглежда много интересна, според мен, на този етап. И също така мисля, че може да наистина да донесе солидарност в обществото. Хората трябва да разберат, що е то солидарност на практика. И за младите хора това е много важно. Ще задам един конкретен въпрос. Ние в Испания имаме една аналогична система в сферата на гражданската защита. Сходен корпус. Та имам конкретен въпрос. Когато Говорихте за различните дейности, в които могат да се включат земеделие, други сфери. Какъв тип инициативи ще има по програмата Лидер, например? Какво, какво точно ще е свързано с земеделието, понеже нас тук ни вълнува земеделието? И как ще се записват тези млади хора? Държавите членки ще организират регистър или всичко ще бъде управлявано на европейско ниво? Как въобще ще бъде регламентиран този корпус? Така или иначе, пак казвам, това е една отлична идея. Господин Андрю. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon propos va aller d'un petit peu dans le sens de... Благодаря. Аз съм съгласен с Клара Агилера. е интересна тази инициатива, защото ще даде възможност на младите европейци да участват. Сега не е задължително, затова казвам, че са доброволци. Който иска, може да участва. Защото е важно да се участва и в обществото. Така ще можем да позволим на, на младите хора, примерно, да отидат в определени държави, да опознаят език или да опознаят това общество, което не познават. Може да има обмен на, на становища, всеки ще разкаже с какво е различен и еднакъв. Много е важно в тези три дни, трудни години на европейския континент да има солидарност. Интересна е тази инициатива, защото също така не се говори толкова за заплащане, а един вид да се покрият разходите по пътуването, да се намери възможност човека да спи някъде. Сега за земеделието, когато се подават а, заявките, какво искат да правят младите хора? Имате ли представа? Защото е много важно да видим и какво точно ще може да се направи в сферата на земеделието, различните земеделски професии. Младите хора, кои земеделски професии ги привличат? Пан посол Данте. Господин Дентен, въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени. Благодаря. Мисля, че когато млади хора правят нещо, това е винаги положително. От 20 години съществува Европейската доброволческа служба. Ние празнувахме юбилей. По какво се различава тези две неща. Честно казано, този Европейски корпус за солидарност беше организиран много бързо. Младежките съюзи изобщо не знаеха, че това ще се прави. И, и в един момент той просто се появи. Ние сме изненадани защо тук не се включва този европейски доброволчески, тази добро, европейска доброволческа организация, която съществува така или иначе. Имам два въпроса, защото не разбрах някои неща. Може ли тези заявители да бъдат фирми, организации или пък някакви регионални водещи организации? И втори въпрос, как ще се разпределят средствата? Ще има ли национална квота или ще има някакъв европейски фонд? ще се раздава на отделните държави членки или, както казваме в Германия, който дойде първи, той ще получи първи на този принцип. <clears throat> Благодаря и аз имам един въпрос. Прочетах на веб страницата на Европейската комисия, че има формат доброволчески, написано е, че за доброволците ще се покрият разходите. Тези обаче, които ще подпишат договор за работа, какъв ще бъде този договор? Работа само в определената държава, за нещо конкретно, как въобще ще работи не при доброволците? Има ли средства за това? E. Уважаеми госпожи и господа, Комисаря говори по-скоро за идеята зад този корпус за солидарност. Действителността обаче, знаете, че е тясно свързана с практиката, с изпълнението. Имаме съответно въпроси, които засягат точно този въпрос. Колегата Яр, например, ако го вземем за пример и един студент иска да участва в неговата земеделска дейност, ще може ли? Ще получи ли стипендия? Господин Яре, само примерно разбирате каква ми е идеята. Господин комисар, заповядайте. Uh, Благодаря. Благодаря на всички, които демонстрираха интерес към този въпрос. Благодаря за въпросите. Трябва да спомена, че всички подробности, окончателният вид на програмата е, ще бъдат уточнени след разговора на комисарите едната седмица и с законодателите ще трябва да създадат необходимата нормативна рамка, така че Следващия път ще мога да ви дам повече подробности. Много повече, отколкото сега. Трябва да се осъзнае, че това е програма насочена към доброволците. Тази инициатива беше оповестена от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза миналия септември. Идеята тук е да се позволи на младите хора да могат да участват на широка основа, доброволно, за благото на обществото. Някои намекнаха за наемането на ефтина работна ръка, за да има социален дъмпинг. Тук няма нищо общо вашето твърдение с действителността. Става дума да се помага, когато има проблеми, свързани с миграцията, природните бедствия, дали става дума за земетресения, за пожари, за други проблемни ситуации. Мисля, че има хора, които искат да помагат и това е нещо много добро. Пилотният проект дава възможност да се участва в някои държави членки, в райони, отново казвам, става дума за участие на доброволни начала. За една пилотна програма бяха отпуснати 1 милион евро. Това не е кой знае колко голяма сума. Иска ми се да можем да получаваме повече суми в бъдеще за конкретни програми, но това ще бъде решено от вас. Втория стълб е свързан с гъвкавостта. Знаете, че той се използва за реакция при природни бедствия. По този начин, сега с новата инициатива, ако някой иска да помага при природни бедствия, ще е по-лесно по отношение на разъм, по отношение на агенциите, тук няма да има смесване на правомощията. Знаете, че Еразъм и всички останали програми с културен аудиовизуален характер се управляват от съответните генерални дирекции и няма да има намеса в тяхната дейност. Програмата Еразъм ще отдели 15 милиона за конкретната програма, Лайф ще отдели 2 милиона, програмата Европа за гражданите 3 милиона и половина, фонда за интеграция и убежище 9,6, ОСП 1,8 милиона. Виждате, че значи принос ще има от различни страни с различна насоченост. Разбирам, че правете интерес към този въпрос, но днешното ми изказване беше по-скоро насочено към това да ви представя общата картина, тъй като нямам кой знае колко информация. Следващата седмица ще мине нашето заседание и след това ще мога да ви дам повече информация. Ще има и официално съобщение. От него ще научите много неща в хода на законодателния процес е, ще научите още повече. Надяваме се, че законодателният процес ще приключи до края на годината. Между другото, господин председател, искам да кажа на Ерик, че имаме много малък опит, защото първите хора бяха наети едва в края на март. Мисля, че е добре, че ни дадохте тази информация. Добре е, че комисията ще обсъди този въпрос едната седмица и след това ще получим допълнителна информация. Вие, господин комисар, казахте, че ще имаме допълнителни разговори по темата Корпус за солидарност. Сега преминаваме към другата точка. Структурният диалог. Знам, знаете, че имаме рамково споразумение между комисията и парламента. То се прилага в рамките на всяко 6 месече. По силата на това споразумение се провеждат разговори между нашата комисия и ресорния комисар. В рамките на този структурен диалог искаме да разберем как ще изглежда работната програма за 2017 година. Искаме да чуем какви ще бъдат приоритетите за следващата година. Вашите приоритети ще бъдат отразени в нашата работна програма. Ние ще можем да работим по вашите предложения, ще можем да правим предложения, освен това. Много е добре, че можем да задаваме въпроси. Уважаеми госпожи и господа, искам да ви благодаря за това, че сте задали толкова много въпроси. Комисаря успя да се подготви благодарение на предварително зададените въпроси, успя да придобие представа за основните теми, които ви вълнуват. Въпросите в вида, в който са представени, са съкратени. Целта беше днес да имаме възможност за допълнителни питания. Първо ще дам думата на комисаря, след това на координаторите и след това на останалите депутати. Господи комисар, темата е изключително вълнуваща и важна. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Вие справо изтъкнахте, че нашите разговори са една ценна възможност да говорим по важни въпроси за двете институции. Надявам се, че имаме споделено мнение за важните въпроси, макар че понякога се разминаваме в методологията на работа. Тази година сте ми задали над 40 въпроса в писмена форма, на които съм отговорил. Надявам се, че сте получили отговорите. Тази вечер ще отбележим средата на мандата на настоящата комисия и на моя мандат като комисар по селско стопанство. Продължаваме да усещаме е, на гърба си намаляващите цени, най-вече на млечната продукция, на свинското месо. Продължаваме да усещаме руското ембарго. Имаше реформа в ОСП, опитахме се да се справим с трудностите на пазара. Кризата продължава дълго време и знаете, че ние осигурихме много помощ, най-вече за онези сектори, които са в тежко положение. Предложенията по силата на регламента, познат като Омнибус и по силата на а, текстовете, свързани с екологизацията, са такива, че а, се надявам, че ще може да има и допълнителна помощ. Много се радвам че работихте бързо по регламента Омнибус. Искам да благодаря на господата Декастро и Дес. Вие успяхте да спазите сроковете, за разлика от други. Надявам се, че ще можем да започнем тристранни разговори по това досие по време на естонското председателство. Дадох едно интервю неотдавна за списанието. Всъщност, вие дадохте, господин председател, едно интервю за списанието на парламента и казахте, че има много затруднения. Аз съм съгласен с вашето виждане. Има проблеми по отношение на търговията и МФР. Вие справо очертавате предизвикателствата и проблемите. В идните две години и половина говорите за ОСП. След 2020 година говорите за бюджета за ОСП в контекста на настоящата финансова рамка. Говорите за това, че е необходимо да работим за иновации и за конкурентоспособност на сълското стопанство на глобалните пазари, като същевременно се гарантира сигурност на продоволствието в Европейския съюз. Някои от решенията, които ще ни засегнат, за съжаление се обославят от решението на Великобритания да напусне Съюза и ще видим какво ще стане в хода на преговорите. Сигурен съм, че всички искаме да се стигне до възможно най-благоприятен резултат за селското стопанство и трябва да защитим европейските интереси, що се отнася до достъпа до пазари. Сигурен съм, че напускането на Великобритания ще бъде обсъждано на дълго и на широко, след като преговорите започнат през юни. От а, миналата година се случиха много положителни неща. Имаше известно възстановяване на пазарните цени, макар че то не трябва да се разглежда като даденост. Положението все още е нестабилно. Комисията продължава да използва всички инструменти, с които разполага, в рамките на общата организация на пазарите и аз се радвам за подкрепата, която получавам. Знаете от председателя на комисията какво ще се прави за ОСП, за бъдещето на ОСП, какви мерки са предприяти. Председателя направи много обещания и след тези обещания ние започнахме едно обществено допитване за ОСП и получихме 330 хиляди отговора. Повечето от отговорите са ценни и продължаваме да получаваме отговори. Много от отговорилите, независимо дали са фермери или не са фермери, дават своя принос, защото носим голяма отговорност. Основното тук е, че можем да чуем различни мнения от голям брой заинтересовани страни. Анализа на получената информация в момента се прави. На 7 юли в Брюксел ще проведем среща с заинтересовани страни и аз се надявам, че и вие, господин председател, и вашите колеги ще присъстват. Това ще бъде едно мащабно събитие и то ще подготви съобщението на комисията. Надяваме се, че нашето съобщение в крайна сметка ще се появи до края на годината. Е, сигурен съм, че трябва да гарантираме стабилността на производството на фермите, да, да подкрепим бъдещите поколения, защото младите фермери разчитат много на технологиите, когато произвеждат храни. Използването на технологиите може да допринесе много за упростяването. Новите технологии могат да намалят броя на инспекциите на място. Разплащателните агенции вече използват безплатни данни от е, спътници по силата на програмата Коперникус в бъдеще наблюдението чрез спътници може да намали до голяма степен проверките на място. Това е част от моите планове. Европейската космическа агенция даде ход на една тръжна процедура, свързана с ОСП. Тази процедура засяга обработката и централизацията на данните от ОСП. Имаме един пилотен проект за модернизация на инструментариума в рамките на ОСП. Искаме да създадем модел за бъдеща система, позната като АЯКС. По силата на тази система ще може да се събират и обменят данни с екологичен и селско-стопански характер. Мисля, че не можем да говорим за истинска реформа на ОСП без да сме използвали пълния потенциал на технологиите. Е важно да има бърз напредък. Трябва да споменем още една тема – нелоялните търговски практики. Радвам се, че вие имате категорична позиция. Радвам се, че и съвета през декември стига, стигна до заключения, свързани с веригата на доставки на храните. Много е важно да се гарантира жизнеспособността и оцеляването на фермерите. Без тях няма да има селско стопанство. Комисията работи по бъдещите стъпки, насочени към прозрачността на пазарите, нелоялните търговски практики и сътрудничеството между производителите. Всичко това по силата на препоръките, направени от специалната група за наблюдение на пазарите. Знам, че вие работите е, по тази тема в контекста на законодателството Омнибус. Комисията полага всички усилия, за да може бъдещите инициативи да отговарят на изискванията за регулация – Говоря сега за условията на пазарите и трябва да спомена бъдещото премахване на квотите за захарта. Отдавна се готвим за това, което ще се случи и аз мисля, че отрасъл е готов за премахването на квотите. Нашата средносрочна прогноза показва, че Европейския съюз може да се превърне в нетен износител на захара в дългосрочен план. Е, нека да не забравяме, че търсенето в световен мащаб нараства. Естествено, премахването на квотите може да доведе в рамките на един преходен период до нестабилност на пазарите. За да се справим с проблемите, ние ще наблюдаваме онова, което се случва. Ще създадем обсерватория за пазарите на захар. Искаме да се гарантира максимална прозрачност, за да може решенията на търговците да се основават на най-добрата възможна информация. Господин председател, това имах да кажа общо взето. Надявам се, че ще мога да отговоря е, добре на въпросите, които ще ми зададете и това ще бъде едно ценно допълнение към е, писмените отговори, които вече съм дал. Уважаеми госпожи и господа, започваме сега размената на мнение. Първо координаторите, всеки за две минути и след това ще получи думата комисаря и след това другите депутати и след това ще видим как сме от към време. Започваме с господин Дантан, тъй като господин Дес отсъства. Благодаря, господин комисар. Господин Албарт Дес, нашият координатор, не може да присъства сега моли да бъде извинен за това, че днес не може да присъства. Искам да говоря по три точки във връзка с вашите сегашни и е, минали разяснения. Имаше дискусия относ, относно бъдещето на ОСП. Някои от нас се включиха в тази дискусия тук обаче става дума за различни интереси. Заинтересовани страни, граждани, всички говориха. В различните изказвания стана ясно, че има желание парите за земеделските стопани да се предоставят във връзка с аспекти за опазване на околната среда. Тук става въпрос за техника, така че защитата на почвата, опазването на климата да играят съществена роля. Това е вярно, но не трябва да забравяме още нещо. Общата селско-стопанска политика трябва да допринася за земеделското равновесие на отделните земеделски стопанства. Например, през 2016 видяхме, че цели ферми бяха засегнати от отмяната на млечните квоти. Тази млечен прах, който с тонове сега създава проблеми. Атмосферните условия оказаха също отрицателно влияние върху житните култури. В много европейски държави в сега, в края на април, началото на май, също има сериозни атмосферни и негативни условия. Те имат нужда от подкрепа. А ако тези правила бъдат въведени, като че ли няма да има общо, земедел, общо селско стопанство. Трябва да се каже, че на първо място аграрната политика засяга селско-стопански аспекти. Мислете за това. Видяхме колко е тежка ситуацията за селските стопани в моята страна. Дори по-лошо, отколкото си представях. Много често се задават въпроси, свързани с млекопроизводителите, какво се случва с законодателството в тази връзка, какво ще се случи с стабилизацията, какво ще бъде въздействието, какво да се прави с млякото, което идва от Европейския съюз. Трябва ли да се използват а, други типове фуражи, ако ги пуснем на пазара, да не се стигне до някакъв вид нова криза? Господин Андрио има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо за Омнибус. Вече говорихме за ОСП. Забелязали сте, че при последното гласуване тук в комисията излязохме извън рамката, която бяхме предвидили. Гласуването беше много ясно. Изменения в текстовете, организация, става дума за борба с нелоялните търговски практики. Вие вече говорихте за това. След това по-добро организиране на производителите и адаптиране на всички браншове към съответните конкурентни правила. И трето, доброволна помощ при сериозни тежки кризи. Трилогът предстои. Как ще се справите е, с е, молбата на нашата комисия, на целия парламент в тази връзка? Какво ще бъде вашето становище? И още веднъж, ако се върнем към бъдещата реформа, поставихте различни въпроси. Питахте и за, економ... за економическите аспекти. Тук трябва да се внимава още преди началото на преговорите, да не стане така, че ние да загубим. Как ще бъде структурирана бъдещата ОСП? Това е важно. В крайна сметка, ние всички искаме да бъдем иновативни, за да не бъде нашата обща ОСП само, не само легитимна, но и адаптирана към бъдещите изисквания. Тук става въпрос за здравето на хората, екологичните изисквания, това, което говори колегата Дантон. Благодаря. Сега във връзка с веригата на хранителните стоки. Селските стопани казват едно нещо постоянно и много ясно тази верига на хранителните продукти, цялата економика не зависи само от производителите или от потребителите. Става дума и за цени. Цените се покачват, появяват се все повече монополи, например в областта на торовете. Или пък други такива различни елементи на цялата верига. И те трябва да бъдат взети предвид. Економиката зависи от цените. Не, това не трябва да се забрави. Е, Господин Никълсън, сега ли искате или... Да, добре. Благодаря. Искам да, го, да говоря и като координатор в Сянка. Искам да се уверя, че всички, че ще се консултират всички членове на парламента, а не само някои. Ние сме вземали различни позиции в различни моменти. Приветствам комисаря. Видях по телевизията, когато казахте и бяхте с господин Барние на една много важна мисия. Знам, че вие сте много обигран политик и ще можете да се справите с тази задача. Чудя се дали ще чуем нещо повече от господин Барния по този въпрос. Ходих миналата седмица в един регион, който е много голям селско-стопански регион в Северна Ирландия. Навсякъде всички, с които говорихме, питаха само едно. Какво ще стане? Какво ще бъде бъдещето? едва ли преди октомври, преди германските избори ще стане нещо с Брексит. Но хората на място четат медии, слушат различни политики, политици, постоянно се говори, казва им се, че ще случи това или онова, че, не, че те ще бъдат засегнати. Това ли е реалността, господин комисар? Не е ли време хората да внесат така малко реалност в целия този въпрос? Какви събития ще, ще се случат? Трябва да говорим конструктивно да работим заедно, да работим в общ интерес на всички засегнати страни, на всички държави, откъдето идваме. Това ще бъде от дългосрочна полза за селското стопенство, не само за Европа и за Великобритания. Ето това е реалността. Нека да забравим тази риторика, както а, говорихме по мегафоните, по площадите. Нека да оставим така тази дипломация на мегафоните. Тя не ни носи никаква полза. Може би трябва да бъдем по-конструктивни. Знам, че вие а, знаете как да го направите, но това е един от най-големите проблеми, с които ще се сблъскаме следващите месеци. Пани Посемилях. Благодаря, господин председател. И аз исках да говоря по време на пленарното заседание, но дойдох тук. Разбира се, аз се интересувам от ОСП, но също и от този скрининг от делегираните актове за екологичните площи. Става дума и за Европейската белтъчна стратегия и за това да си върнем доверието на селските стопани. Селските стопани искат да разчитат на политиците. Става въпрос за това да бъдем достоверни. Вече не, не трябва две години да а, имаме една обща селско-стопанска политика, а вече след това да не допускаме определена политика във връзка с а, а, растителните насъждения. Още нещо, което за мен е много важно, това са онлайн консултациите. Резултатите вече са на лице. Господин комисар, как ще оцените участието на екологичната индустрия? 322 хиляди информации получихме. Огромна част от тях от Германия, Франция, Италия, Испания и Белгия. Пет държави участваха в тези онлайн консултации и то 5 е, от 28 държави. 258 хиляди е, такива податели на информация ни подкрепиха. Още веднъж показвам съвсем съзнателно екологична индустрия. Как въз основа на тази оценка ще гарантирате, че тези предварително изготвени масови имейли няма да бъдат в ущърп на бъдещата ОСП? крайна сметка онлайн консултациите трябваше да допринесат за един делови дебат с практични решения за селските стопани и фермери. И трето, в нашия регион в Германия имахме огромни щети от замръзване на винените сортове и на плодовете. Наистина това беше ужасно. При черешите, например, това, загубите бяха 100% до 70% на много видове ябълки. В Германия говорим е, как можем да използваме кризисните фондове, как можем, е, как трябва да съобщим това като природна катастрофа. Баден Вюртенберг го направи. Ние трябва е, наистина да обявим това за природна катастрофа в национален мащаб. Така ще можем да помогнем на нашите селски стопани, на нашите производители на плодове. Какво трябва да правят държавите членки, за да може да се постигне един такъв баланс? Това са моите въпроси. Благодаря. посел poseł Sanra в wcześniej. Бързо прошу. Благодаря, господин председател. Бях задал няколко въпроса. В Мадрид вие казахте следното, господин комисар. Ще има истинска ОСП реформа, ще има модернизация. Чух ви да го казвате на много места, други представители на комисията го казаха. Каква ще бъде тази модернизация? Какво имате точно предвид? Казвате, че събирате мнения но по какъв начин? С какви средства? През какви медии? Как събирате тези мнения и какво, каква тежест дава комисията на тези професионални селско-стопански организации на европейско ниво? Още един въпрос имам. Как подхождате към следния проблем? След регулирането имаме огромни проблеми какво правите с млечната криза, която все още не е разрешена? Цените са подпроизводствените. Държавата все още влага държавни средства от данъците, за да купува мляко на пазара. В Испания, например, беше създадена една такава огромна ферма от 20 000 крави, Европа са финансирали тази ферма или не? Искате да премахнете и захарната квота, както чух? Това ще доведе до известна нестабилност на цените. Как ще балансирате тази дерегулация на пазарите? Господин комисар, имам още няколко въпроси във връзка с новата организация. Госпожа Мюлер говори за екологичната индустрия. Казахте, че много хора са допринесли за това. Искате да кажете, че те не са част от аграрната индустрия. Дали това ще бъде взето сериозно, защото толкова много хора допринасят за тази обща селско-стопанска политика. Добре е да говорите с фермерите. Едва ли това ще може да бъде направено? Всички трябва да допринасят, всички трябва да работят. Втория въпрос за млякото. Днес най-голямата асоциация на млекопроизводителите казаха, че 20-30 цента и толкова повече няма да се дава за мляко. Цените на млякото малко тръгват назад. Това ли е края на кризата или беше просто така беше просто така една пауза и фермерите не могат да разчитат на това? във връзка с Омнибус въпроси за пазарното регулиране. Имаме около 100 000 тона мляко на склад. Какво трябва да правим с него? Господин комисар, казахте, че имате опасения и във връзка с глюкозата че това ще има сериозни последици върху биоразнообразието. Наистина ли това трябва да бъде разрешено за следващите 15 години или не? И последен въпрос – сателитното наблюдение. Казахте, че сега има по-добри възможности за сателитно наблюдение. В какво се състоят тези нови възможности и какво ще се подобри? Още по точно измерване или наблюдаване на плодородните земи, какво ще се подобри с това ново сателитно наблюдение? Ето това ме интересува и благодаря. Господин комисар, говореше се за екологичното земетелие, но ние като че ли започваме да се съгласяваме с това. Да, не ми харесва как ме гледате, дори се усмихвате. Като, така мога да го нарека като усмивката на убиеца. Канадците току-що преминаха през един такъв огромен тестов режим и имах една среща в Брюксел миналата година, миналата седмица, извинете, и всички са съгласни, че това е един така технологичен балон. Наистина, ако, ако дадете, например, горчица на плъховете, те ще умрат. Какво, ще ста, какво всъщност става на полето? И забравяме две неща. Вече 40 години използваме този материал. Не сме открили резистентност – този материал се използва отдавна. И още нещо. Безопасността на храните. Като че говори се, че едва ли нещо умираме като мухи, когато се излагаме на този материал. Но аз вече 20 години се потапям в този материал и съм тук. Моля, от... не карайте тези хора да се откажат от земеделието. става въпрос и за земеделските насъждения. Какво ще правим вместо това? Какво ще бъде подходящо за околната среда? Пръскаме, пръскаме, пръскаме върху всичко. Ето защо ви моля, не дайте, отстъпете и от това, защото някой трябва да говори от името на земеделските производители. Някой, някой говореше за замръзването искат. Говорите постоянно, че трябва да се борим с. А, а, за опазване на климата, намаляване на парниковите газове. А, явно не сте успели, защото а, постоянно нещо замръзва. Явно нещата не вървят както трябва. Благодаря. Пан посел Лазаров. Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Monsieur le commissaire, les quotas sucre, comme... Благодаря, господин председател. Захарните квоти, господин комисар. Какво ще направите срещу неравновесието на пазара? Тези, за да се справите с тези, това неравновесие на пазара. Това се случи вече а, е, с е, млякото. Как ще предотвратите да се случи същото с а, е, захарните квоти? А, какво ще стане и с това? И накрая О, в Имахме среща и в Мексико и, е, и те искат да постигнат възможно най-бързо търговско споразумение. Между 26 и 30 юни има среща и после е, трябва да се срещаме всеки месец. Какво ще се случи и тук? Благодаря. Proszę Państwa, давно takiej дискусии nie Много виждания има точно по този въпрос. Имате думата, господин комисар. Сега трябва да отговорите. Uh, um, Благодаря, председателю. Първо на господин Дантен. Всичко, което се постига, трябва да е в интерес на земеделските стопани, в интерес на продоволствената сигурност и качеството. Само фермерите могат да постигнат тези цели, както и другите цели, свързани с устойчивостта и работните места в селските райони. Последните две години знаем обаче, че се срещат трудности, свързани с гъвкавостта на пазара, с управлението на риска, що се отнася на прилагането на споразуменията от 2015 година за климатичните изменения и целите за устойчиво развитие – Знам, че има проблеми, които са свързани с привличане на младите хора в земеделския сектор и заобщо земеделската промишленост. Споменавал съм тези въпроси многократно. На този етап започваме да разработваме политики за преодоляване на чест от тези въпроси. Не бива да забравяме и доклада на господин Андрео за работните места в селските райони. Имаме тройна основа на ОСП, имайки предвид последното а, поправки, са свързани с економическата, социалната и екологичната среда. Разбира се, економическата е много важна. Трябва да оцелят фермерите, защото нямаме земеделски стопани, няма да има работни места, нито пък ще има опазване на околната среда и социалните аспекти. Бюджетните въпроси ще бъдат много важни. Ще има ли повече суми, които да дойдат от държавите членки да влязат в бюджета? Желая ви успех с това. Ще има ли споразумение свързано с, с законодателите и, докла, и а, доклада Монти за собствени приходни източници, евентуално екологичен данък? Не съм чул много положителни неща. Така че аз работя на базата на това, че очаквам намаляване на бюджетите и оптимизиране на това, което а, можем да получим за замеделието. Ако може да ми дадете повече информация от държавите членки, т.е. че са готови да дадат повече пари, аз много ще се радвам. Но аз а, мисля, че колкото повече пари имаме, толкова по-големи са шансовете да постигнем целите си. Сега. Обезмасляното мляко на прах е проблем. Вие го споменахте. Имаше много схеми за частно складиране, имаше намеса. И е, някои го използваха за намаляване на цените. Работим по предложения. Получихме се от опита през 2009 година, когато имаше квоти. Имаше 250 хиляди тона тогава на склад, че трябва да се справяме, за да не се отразява това на цените на стопаните. И това ще направим. Отхвърлихме всички оферти, които бяха много ниски. Сега работим с трети страни и се разработват различни схеми, за да видим как да се преодолее този проблем през, последна, през следващата година, за да не бъде ощетен фермера. Господин Андрио, споменахте правилата за конкуренция. Сега работим по омнибуса. Има доклад на Европейския парламент и вашата комисия тук. Комисията не бе излязла с а, текст. Сега, когато нещата вече са на масата, ще ги обсъдим. Аз бях в САЩ и Канада последните 10 дни. Опитвах се да разширя възможностите за износ, да видя какво се случва в САЩ, тъй като се чуваха противоречиви мнения. И мисля, че през следващите седмица-две ще успея посредством триалози, да се подготвя и ще мога да отговоря на всички въпроси е, по един отличен начин. Работим и с е, комисаря, който отговаря за конкуренцията, за да се занимаваме, за да занимаем с инициативата за веригата на стоките, продоволствените е, стоки и двамата ще говорим по въпроса. Food supply chain and we are now in the better regulation part of it. Сега сме в частта по-добро нормотворчество. Не искаме да има дълго оценка на въздействието, и, но от друга страна трябва и нормотворчеството да бъде на ниво. Така, въпросите, свързани с конкуренцията, организацията на производителите, искаме да се занимаваме с тези въпроси, ще го направим. Господин Никълсън. На първо място 50 ти член бе задействан в края на март 2017 година. Чакаме от 23 юни госпожа Мей да вземе решение. Не може да очаквате да работим по този въпрос, а, защото уважавахме тази дама, която искаше да излезе с това предложение. След това обаче тя свика общи избори. Ние не сме свикали а, тези избори, така че трябва да изчакаме сега до 8 юни. Аз разбирам защо тя свика общи избори. Тя се възползва, според мен, от възможността. Отлично ще видим дали това ще й даде мандат да направи определени неща по мек или твърд начин. Все още не знам. Вие може да имате повече информация от мен. Но бях господин Бърние на граничните райони, видяхме се с земеделци в Ирландия от двете страни на границата. Нашият преговарящ много е, прояви интерес към намиране на решение, към практически мерки, които да смекчат трудностите, които се създават за острова Ирландия и най-вече за продоволствен сектор. 3 милиона литра преминават е, границата с Северна Ирландия. Много от присъстващите там направиха определени предложения. Обединеното кралство обаче остане в Митническия съюз, това ще бъде много полезно, но не знаем каква ще е позицията, тъй като те нямат екип за преговори, а трябва да започнат след 4-5 седмици преговорите. Така че ние сме готови да работим заедно и ще работим заедно. Аз като комисар съм готов да работя с, с, с парламента на Северна Ирландия и с правителството на Ирландия и с Обединеното кралство, за да се стигне до един прагматичен резултат, който да не вреди на мирния процес, на економиката и на Ирландия като остров и на Обединеното кралство. И колкото по-бързо стане това, е толкова по-добре, но трябва да се изчака да се разрешат въпросите, които споменах. Но видях много, подро... много добри познания у господин Бърние. Той е бил министър на земеделието във Франция, познава Интеррег, познава програмата ПИС, така че има голям опит. Сега за органичното производство. След това заседание ще се видя с господин Хаузлинг. Той ще ме информира. Но що се отнася до органичните продукти, трябва да действаме последователно и всички последните но време изчаквахме хармонизацията на правилата за Съюза и за трети страни. Мисля, че има напредък за хармонизация на тези правила. Докладчика, докладчите в сянка за сътрудничество по този въпрос са съгласни с мен. Има натиск, понеже времето минава. Малтийското е, председателство ще продължи да работи по темата за евентуално решение, но има напредък. Що се отнася до отговорите? Когато има 220 хиляди отговори, ясно, че те биват различни. Ма фермери, има НПО. Не става дума обаче за количество, става дума за качество. Ще е много добри отговори. И има хора, които още не са отговорили. Значи и парламентът също ще иска да разбере с напредъка на процеса какво се случва не сме, всъщност имахме крайна дата за този процес на консултиране, но това означава, че ще спрем добрите идеи. Ще продължим да събираме добри идеи, докато не се изготви текста. Така работи този политически процес. Много се радвам, че присъствате. На 7 юли ще имаме заседание. Много ще се радвам да присъствате. Там ще има среща с заинтересованите страни, ще се обсъдят отговорите. Хората ще имат възможност да кажат какво мислят, да коментират в отговорите, които вече са подали. Модернизирането на ОСП. То е свързано с климатичното споразумение от 2015, споразуменията на ФАО, с пак целите за устойчиво развитие от 2015, които дойдоха след реформата от 13, също инструментите, с които се разполагаме или не много сфери, в които имаме нужда допълнителни инструменти за земеделските стопани, за могат да се преборят с променливостта на пазара, с цените. Така че готови сме да търсим решение, що се отнася до управление на разковете, за променливостта на цените. И това означава модернизация. В същото време искаме настоящата политика да не дразни фермерите, за да може те да стигнати до упростяване при постигане на целите си. Няма да върнем захарните квоти. Решението за квотите е бе взето за захарта преди години. Всичко приключва до идния септември. Така че този регламент, е, за който говорихме, не е част от тази работа. Що се отнася до млякото? Мнозина от вас споменаха млякото, господин Хантлинг също. Пазара на млякото е един пример за това как трябва да модернизираме ОСП търсят е, повече възможности е, на фермерите да отговарят, да оценим какво правихме, направихме и какво трябва да променим. Този пазар се възстановява някои държави членки има 40% увеличение на цените на млякото, а в други държави членки само 10% увеличение на цените на млякото. Има нужда от реформи в държавите членки, както виждате, защото в определени държави има голяма концентрация и те не могат да се възползват от възстановяването на пазара. Така че средната цена в Европейския съюз през май миналата година е 27 центилитра на килограм. Сега е 33 цента на килограм. Това е осреднена стойност. Проблемите не са решени. Иначе нямаше да има нужда от модернизация на ОСП. Та с изключение на млякото на прах и то обезмасленото такова, и цените на други продукти, като например маслото, са се качили с 35%. Споменах си и други въпроси, като например търговията. Актуализираме с с Мексико, е подписано преди 20 години. Млечни продукти, например, биха могли да получат стимул, тъй като в тази сфера няма достатъчно. Има добри възможности и сферата на плодовете и зеленчуците. Очакваме добра на годината да можем да преценим дали има достатъчно справедливо разпределение на вноса и износа. Аз не съм чул слухове. Бях в САЩ. САЩ са готови и се канят да влязат преговори за, св... за свободни избори. За... Извинете, преговори за свободна търговия. Ние обаче няма да започнем преговори с тях, преди да разберем какво мислят по въпроса. Много неща се промениха. Миналия септември и не сме съгласни с САЩ по много въпроси. Не се поддаваме ежедневно на становището на САЩ. Имаме свои офанзиви и свои отбранителни позиции, които са си наши. Сега не знам за тази усмивка на убиеца, която казахте. Някои биха казали, че вие и вашата партия сте убийците, но хайде дай вечер да не пускаме кръв Агенцията за химикалите и органите за продоволствена безопасност са анализирали този продукт, глифосатите. И за това комисията утре ще го обсъди. И сега няма да ви развалям вечерта, тъй като вие тълкувате е, това, което казах като отрицателен резултат, така че отгътнете. Утре ще разберете истината. От земеделска гледна точка аз подкрепям един подход, който почива върху научни изследвания. Ако Агенцията за химикалите смята, че този продукт не е карсиногенен, ще се съглася. Ще видим обаче какво ще кажат колегите утре, когато заседава целият колегиум на комисията. Proszę Państwa, dziękujemy Panie Komisarzu, choć pewnie. Благодаря, господин комисар. Май не всички обаче получиха отговори. Нека да не забравяме обаче, че има и отговори в писмена форма. 20 човека искат да се изкажат. Започваме с господин Шауинг. Пан посъл uh, Szali. Благодаря, председателю. Uh, uh, Няма да говоря за глифосатите. Там имам специално мнение. Според мен всичко е вредно. До определена степен. Но ако е в нормална степен, може да ползваме много неща. Господин комисар, аз съм един от онези, които проявяват интерес към повече подробности по темата работната програма за едната година. на онези дирекции, за които отговаряте вие в Европейската комисия. И по-специално, ако бъдете така любезен, да ни кажете какви промени предвиждате за идната година, що се отнася до развитието на политиките. I understand that agriculture is always Особено, що се отнася до 2.0 Харватия. Килограмите и така нататък, практическите аспекти, но аз преди всичко съм да говоря за хората. И интелигентните селища. Това се развива. И искам да чуя вашето становище. Събников. Господин комисар, миналата седмица на съвета по земеделие и рибарство – беше обсъдена международната ситуация с африканската чума по свинете. Заболяването в Европейския съюз засяга към момента Балтийските държави и Полша, но има все повече страхове, че се разпространява и разширява и към а, други региони и в крайна сметка ще бъдат засегнати страни като Словакия, Унгария, Румъния и България. Семеновите в България с притеснение следят разпространението на африканската чума – само преди няколко месеца бяха умъртвени няколко хиляди животни в един свинен комплекс в Латвия, в общината Кримулда, заради заболяването. В моята страна има традиции в пасечното отглеждане на свине, на така наречената порода източно-балканска свиня, продукти от които предстои да бъдат защитени по европейските схеми за качество. При тях опасенията от болестта са още по-големи, Обръщам се повече с апел към вас, отколкото с въпрос. А, и очаквам от вас да предложите и защитите по-голям финансов ресурс в бюджета за 2018 година за борба с заболяването. Благодаря. Um... Благодаря. Няма нужда да ви казвам, господин комисар, колко са важни преговорите по Брексит за Република Ирландия. Вероятно, много се радвате, че тук има представител на Република Ирландия. Ще трябва да признаете, че има разминаващи се послания относно успеха на преговорите. Аз мисля, че едва ли някой е, ще успори един евентуален успех, е, имам предвид обединяването на Ирландия. Е, шесте графства в Северна Ирландия ще могат да се върнат на общия пазар в Европейския съюз, ако острова се обедини. Имаме проблем обаче когато се казва от страна на комисари, че няма да се говори повече от 30 е, минути на седмица за Брексит, че Брексит няма да успее така или иначе, че Великобритания ще стане политическо джуджее и какво ли още не. Не сте ли съгласен, че има доста злоба в е, целият този процес и всичко много прилича на караниците между мъж и жена? Какво ще стане в крайна сметка с онези обаче, които изнасят земеделска продукция или пък онези, които произвеждат БМВ в Германия? Трябва ли 30 минути седмично само да се отделя на преговорите? Не смятате ли, че трябва да се работи много повече, защото темата е изключително важна? Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, че ни припомнихте, че тази комисия на 3 май миналата година одобри регламента Омнибус, нашето предложение за регламент Омнибус в срока, който си бяхме заложили. Както знаете, комисията по бюджет върна на 20 май този а, документ. Моят въпрос е съвсем ясен. Вие казахте, да, че сме отишли отвъд този регламент Омнибус, че сме направили нещо повече, нещо отвъд него. Направихме предложения, които защитават земеделието, както и се опитахме да дадем отговор на големите тревоги на вътрешния пазар, що се отнася до управлението на рисковете. Отидахме отвъд тези неща, така че моят въпрос е съвсем простичък, имайки предвид, че Европейския съвет и министрите по земеделие одобриха по време на латинското председателство едно предложение, което не казва нищо или казва нула, ще кажа аз дори, и се ограничава. Не, всъщност дори прави стъпка напред по собственото си предложение, ако правилно съм го прочел. Та моят въпрос е по време на триалозите, както каза и колегата Андрю, ще имаме ли комисия, която иска да накара съвета да работи по някои наши насоки, или пък Европейската комисия иска нов законодателен акт, е, който евентуално ще може да се изработи. Госпожа Аранс Гарсия. Благодаря. Един въпрос към комисаря. Нека първо да ви благодаря, защото ако правилно съм ви разбрала, казахте, че предложението за хранителната верига ще се появи много скоро. Отдавна чакаме. Благодаря за това. Един въпрос. Казахте, че сте сигурен, че ще има достатъчно време за реформата на ОСП. Ако чакате обаче отговорите и отговорите, които ще се дадат на парламента, няма да има достатъчно време. Затова искам да попитам във връзка с Брексит и а, нашия бюджет след Брексит. Какво ще стане с сумата, която дължи Великобритания? Откъде ще идват тези средства в последствие? Това засяга първия стълб, но и не само. Господин Такола. Sorry. Благодаря господин председател, господин комисар. Искам да попитам дали вие споделяте моето мнение, а именно, че ОСП би трябвало да гарантира продължаването на производството на всяко едно място и във всеки един отрасъл. И тук включвам и най-неблагоприятно но разположените от географска гледна точка райони или районите в най-неизгодно положение. Какво ще направи комисията, за да гарантира, че земеделското производство ще бъде защитено в тези райони? Смятате ли, че органичното земеделие ще продължи да съществува на север, ако се премахне земеделското производство отвъд полярния кръг, защото в Канада и в САЩ, например, подобно производство ще продължи. Не е устойчива практиката, която се прилага в момента. В скандинавските държави ви вярваме, господин комисар, разчитаме на вас. Едва ли искате да останете в историята като човека, който е унищожило органичното земеделие в най-северните райони на Европа. Благодаря. Госпожа Нойхал. Изпратих ви няколко въпроса и получих вашите отговори. Искам обаче да повторя още веднъж думите си, господин комисар. Трябва да откриваме нови пазари. Трябва да продаваме нашите продукти на други пазари. Писах и писмо по този въпрос. Дали в комисията вече не сте преосмислили въпроса с това да позволявате и на други хора да се включват в а, производството, а едни да бъдат на плюс, други на минус. Освен това, искам, имам още един конкретен въпрос. Малко се изненадах, когато споменахте да, преговорите Омнибус и казах, че те са нещо положително, не само като съдържание, но като идея. Е, да, тук те трябва да влязат доста структурирано в новата ОСП. По този начин, така както Омнибус протече в нашата комисия по земеделие по най-краткия път, искам да подчертая, че това не беше целта на преговорите Омнибус тези фундаментални промени. Ставаше въпрос за фундаментални промени в ОСП искам да ви приканя да не го правите и да тръгнете по друг път. Не може такива неща тук да бъдат просто изхвърляни извън борда, да не бъдат изключвани от гласуването, но въпреки всичко, от една страна те са структурирани, може да стимулирате един позитивен диалог и в крайна сметка без много време, без много разговори да, да, да правите такова нещо за мен е изключително неудовлетворително. Так jest повшехне питание. Това е важен въпрос. Доколко омнибус трябва да засяга въпроси, които се отнасят към бъдещето. На лице е и въпроса дали някои мерки трябва да се определят така, че да има альтернативи след 2020 година. Господин Денано, благодаря. Няма да се връщам на вече повдигнати въпроси. Имам два допълнителни. На първо място, относно програмата Лидер, ако правилно разбираме оратора. Това е изключително важна програма, но процедурите трябва да бъдат опростени. процедурите са доста сложи, сложни. А по отношение на квотите, това е втория ми въпрос. Смятате ли, че ще има столкновения с директивата за енергийните ресурси? Тук имам предвид по-конкретно биогоривата. Имаме доста притеснения в това отношение. Много хора работят точно по този въпрос. Има сериозно намаление на използването на биогорива от първо поколение. Благодаря. Господин Капуто, благодаря. Благодаря, комисар Хоган, за това, че сте тук. Ще се опитам да не повтарям въпроси, които бяха направени, така че преминавам към нещо конкретно. Той е свързан с ксилелата. Решението на комисията не бе модифицирано, а както знаете, Пуля изпрати свое искане. Започвам с пети член. Говорим за самите растения, там където са засегнати. В Пуля, местните органи казват, че има около милиард, които ще бъдат загубени. Ще бъдат ли върнати или изплатени или компенсирани средствата за онези, които са засегнати от тази патология? Сега, що се отнася до засегнатите растения? Генерална дирекция Санте в края на март гледа доста песимистично на въпроса, но няма официално решение. И така, решението твърдо държи, е, комисията твърдо реши е, на решението си. Може ли да ни кажете какво ще се направи? Особено дали възнамерявате по някакъв начин да предвидите плащане на всички онези, които отглеждат е, маслинени дървета. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Благодаря. Госпожа Данчила има думата. Господин комисар, ОСП малко по малко се приспособява към действителността. Е, финансовата основа също се променя. Какво ще кажете за помощта за държавите членки? За някои от тях е трудно да намерят точните финансови инструменти за подкрепа за малките фермери. Тези е, фермери е, все по-трудно намират достатъчно средства, за да гарантират необходимото съфинансиране и съответно за да осъществят своите проекти. Още един въпрос. С е, напускането на Великобритания и съответно с последната и вноска към европейския бюджет възникват много въпроси. Вие самия споменахте, че бюджета на ОСП ще се намали сериозно. Какво ще стане с целите за сближаване и европейския бюджет? So much, uh, Господин Федерле, благодаря, господин председател. Господин комисар, кратък въпрос относно така нареченото органично досие. Повдигам тези въпроси, откакто комисията направи своето предложение. Има сериозно усъвършенстване, но има някои аспекти, които създават много проблеми за онези, които се занимават с органично земеделие. Какво ще стане от тук нататък? ще се приеме ли този пакет. Той се обсъжда от дълго време. На 11 май нещо много странно се случи в Швеция. Председателите на Шведското дружество за защита на дивата природа и а, някои други председатели, след които председателя на асоциацията, асоциацията на фермерите, на тези, които се занимават с органично земеделие, председателя на Организацията на потребителите в Швеция. Всички те направиха общо изявление, в което казва, че много се притесняват за бъдещето на органичното земеделие в Швеция. Пазара за такава продукция е огромен потребителите са готови да плащат много за органична продукция. Проблема е, че ако вашите планове бъдат приети, ще се разруши пазара. Аз съм от Западна Швеция, там е доста студено. Надяваме се, че през нощта температурите ще бъдат над нулата. Миналата седмица имаше 10 см сняг само за един ден и беше 4 градуса под нулата. Какво ще стане с производството на север изобщо? Какво ще кажете във връзка с прескомуникето, което засягаше тези проблеми и как ще откликнете на притесненията на фермерите? Господин Дорфман. Danke, Herr präsident Ja, Kommissar, ich äh, möchte mich... Благодаря, господин комисар. Искам да се присъединя към думите на други колеги във връзка с това онлайн допитване. Комисията ще представи различните договори и мерки. Жалко е, че срокът за конференцията в Брюксел е, не беше организирана според искането на парламента. Ние сега сме в Страсбург и вероятно сроковете трябва да бъдат координирани, за да можем да участваме и ние. Колегата госпожа Мюлер каза, говори за замръзването. Това е голям проблем в момента в Европа. Огромни площи в Европа са засегнати от късното измръзване. Има огромни щети. Водени са разговори между комисията и държавите членки за намеса. И още една тема, която е важна за Германия, която се дискутира сега, ролята и връщането на големите, така да се каже, хитничи, хищници в земеделието. Например, в въпроса с връщането на вълците в селското стопанство. Пример, тези пасища с кози, с овце вече почти не могат да се пасат на такива площи, защото вълците ги нападат. Според закон за защита на природата, тези хищници до някъде трябва да бъдат регулирани. Т.е. размножаването на вълците и мечките да не бъде допускано в прекомерна степен. От селско-стопанска гледна точка това трябва да бъде направено, за да може да се създаде баланс между животните и селското стопанство. Защото това равновесие е изцяло в интерес на защитата на околната среда. Господин Хайбуш. Госпожа Хайбуш. Благодаря, господин комисар. Не бях тук през цялото време, защото трябваше да присъствам на пленарното заседание. Когато задавах писмени въпроси за този структуриран диалог, зададох въпроса за концентрирането на земя. Честно да ви кажа, не съм съвсем съгласна с вашето мнение. Вие прехвърляте отговорността върху генерална дирекция ФИСМА. Да, тя до някъде отговаря, когато става въпрос за вътрешния пазар и правилата в него. Когато говорим обаче за пазар на земята, Генерална дирекция ФИСМА е поела много задачи. Тя покани държавите членки, работи по техни препоръки, но Генерална дирекция Агри е, не изпрати никого на тази среща. Да, обаче това ни засяга, защото земята е основата на земеделието. И ние, като Комисия по земеделие, не можем да бягаме от тази отговорност. Ние трябва да знаем какво се случва на пазара на земя и да прехвърляме този въпрос в други ръце. Това според мен не е правилно. Въпросите ми са следните. Как, какво ще направите по този доклад? който ние гласувахме с голямо мнозинство в парламента, що се отнася до концентрация на земята. Какво трябва да се направи? Как в този процес на участие тези доброволни насоки, национални насоки трябва да бъдат приложени? Това не може да бъде оставено изцяло в ръцете на дирекция ФИСМА. Става въпрос за земята, за всичко, което се губи в посока на например холдингови структури, това вече не може да бъде възстановено в първоначалния си вид. Благодаря. Благодаря. Колегата Калдерер. Благодаря. Благодаря за това, че произнасяте името ми толкова добре. Един въпрос относно Омнибус. Вече съм говорил по темата, много критики изказах. Определението на активен фермер. Задавам следния въпрос. За младите фермери в Фландрия определението е основният проблем. То ги стимулира, кара ги да станат земеделци. По-настоящему обаче цените на земеделската земя нарастват. Затова конкретно на въпроса. Как ще приспособите определението активен фермер към един от основните инструменти, който би дал предимство на младите фермери? На второ място картофите от Бразилия. Дадохте ми отговор, казахте, че имате информация за положението. Казвате, че износа от Европейския съюз ще бъде разгледан на по-късен етап. На по-късен етап ще бъдат разгледани правните последици. Какво ще кажете за мерките насочени срещу дъмпинга и обработката на картофи? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, преди две седмици комисията прие едно предложение за разширяване на прилагането на член 349 от договора за функциониране на Европейския съюз към най-отдалечените райони. Тук говоря по-конкретно за програмата POSEI. Затова нека да попитам. Ще има ли предварителна оценка на търговските споразумения и тяхното въздействие върху най-отдалечените райони? И на второ място, ще има ли дерогации и различни мерки за най-отдалечените райони, тогава когато има сериозна пазарна криза? Има а, искане от много хора мерките за подпомагане на търговията да бъдат променени, за да се помага на хората в най-отдалечените райони. Господин Яр. Благодаря. Три кратки въпроса. Първо, за тази онлайн процедура. Не мисля, че е добре, че участват само пет държави. Затова молбата ми към комисаря е да се погрижи всички, всички 28 държави да участват в тази анкета. Второ, за Омнибус. Да, имаше добри идеи, дори много добри идеи, които бяха обсъждани тук в комисията. Решихме, че аграрната реформа трябва да продължи малко по-дълго извън 2020, т.е. тя да бъде валидна извън този хоризонт, така че да може да се обвърже с следващата реформа. Какво мислите вие за това? Трети въпрос. При нас в Германия големи части от страната бяха унищожени от поройни дъждове и защо? Защото не бяха взети предпазни мерки. Виждат, има ли според вас шансове да се прецизират тези делегирани а, актове, така че тези екологични площи а, да могат да бъдат засащани и използвани? Колегата ми, Тенна Тот, говори за а, биологичните горива от, послед, от първо поколение тези биогорива не трябва да бъдат използвани толкова активно, защото те вредят не само на земеделските култури, но и на климата. Так, пан посол Буда. Да, с domnule președinte. Благодаря, господин комисар, че сте тук днес с нас. Искам да кажа няколко неща във връзка с едно посещение миналата седмица около Брюксел. Имах малко свободно време и отидох да говоря с фермерите около Брюксел. Много е важно това да се прави, да, да отиваме там без да ги информираме предварително. Видях фарма, ферма, която устоява на пазара, защото са разработили собствен механизъм за продажба на продуктите си. Имат си свои клиенти и свой магазин. Но на около 250 хектара около тази ферма се продаваха, защото земеделските стопани не бяха намерили механизъм да се справят с предизвикателствата на пазара. След това видях и друга ферма с двама млади фермери. Това беше млечна ферма. Те ми казаха, че е, са почивали само два пъти за последните 12 години. Две вакансии за 12 години. В същото време неговият брат се занимава с бюрокрацията в е, фермата. Те имат 180 глави добитък, но това за мен не е, е нормално. Половината от персонала трябва да се грижи за бюрокрацията. Това не е нормално. В Румъния виждаме, че фермерите трябва да попълват 45 страници, за да получат европейски субсидии. И ако говорим за субсидиите, за свинско месо а, или говеждо, тук а, говорим за едни 8 години. Yes, thank you very much, dear Commissioner. Благодаря, господин комисар. Моят въпрос е, е за една дискусия а, за, за е, заболяване, от което фермерите пострадоха преди няколко месеца. Преди няколко месеца, когато се разрази това заболяване, имахме някакви мерки за промяна на европейското законодателство. Нямаше много време, не можахме да направим много. Но може би сега, след като а, премина този период, за да предотвратим бъдеща такава ситуация, да няма нова зараза, какво решение можем да намерим? Второ, има възможности за кофинансиране на загубите, които фермерите претърпяха. Какви са изискванията? Защото в Нидерландия, например, фермерите искат да съберат пари помежду си и с тези пари да дофинансират европейското финансиране. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря, че бяхте в, през март в Загреб където се срещнахте с най-добрите хрватски фермери. Това е проект, в който аз самият участвах. Младите ни фермери са креативни и иновативни, те разработват устойчиви продукти. Същевременно обаче много млади хора напускат Харватия и се опитват да намерят нова работа. През последната година около 80 000 души са напуснали Харватия. Те работят в други държави членки, ниско квалифицирана работа, независимо, че имат по-високо образование. В хрватските региони обаче, там откъдето те тръгват, има потенциал те да работят в земеделието. Проблемът е обаче, че те не вярват, че земеделието е достатъчно атрактивно. Те се притесняват, че ако се започнат да се занимават с земеделие, поради нелоялните търговски практики няма да могат да продават продуктите си. Харватия в момента приема законодателство срещу нелоялните търговски практики. Този национален механизъм обаче няма да е достатъчник. Интересно ми е да знам дали планирате определени мерки на ниво ЕС, за да може да се борите с тези проблеми. Господин Пек. Благодаря, господин председател. Господин комисар Хоган с почитание е, към вашия пост ще се въздържа от критика, няма да се усмихвам като убиец, но, е, що се отнася до бъдещето на ОСП, според мен трябва да поставите по-добри предложения на масата, за да изпълните целите за устойчивост, за здравето на хората, за биоразнообразието и, разбира се, за е, целите за опазване на климата за изпълнението на Парижкото споразумение. От решаващо значение е производството на млечни и местни продукти да бъде стимулирано. Съответно, да, бъд, да намалеят е, емисии на парникови газове от животновътството. Аграрната политика винаги се нуждае от повече конкурентно способност. Но тази максима какво ни донесе? Свръхпроизводство, много малки фермери, фермери, фермери които фалираха, селското стопанство става все по-интензивност, способността отива в отрицателна посока. Ефектът от този модел засяга и държави извън ЕС – защото в Африка и в други държави разрушаваме пазарите и създаваме условия за а, бежанци. Тоест конкурентоспособността не трябва да става за сметка на безопасността на храните, биоразнообразието и така нататък. Това е прекалено висока цена. Дали господин комисарят има мнение по тази тема? Благодаря. Колегата Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Харесвам структурния диалог, но дали му е времето в понеделник вечерта, защото нашето бюро се събира тогава. Съжалявам, че не присъствах от началото. Моите сътрудници ми информираха за тази дискусия. Вашите коментари за хранителната верига а ние работихме доста добре с вас. Второ, във връзка с вашите коментари, във връзка с Брексит. Разбира се, моята държава членка Ирландия ще бъде най-засегната, но всички колеги знаят а, за проблемите а, с а, говедовътството и млечния сектор в а, Ирландия. Мисля, че ние всички подкрепяме това. Мишел Барние в петък посети граничните райони хората от хранителната индустрия предложиха определени решения и да видим дали ще можем да работим заедно. По относно ОСП. Много се говори за екологичните региони, но аз се притеснявам доста относно разнообразието на насъжденията. На комисията това като че ли ни и хареса, защото няма да може да го контролира. Разгледали ли сте в подробности последиците от тази диверсификация на насъжденията? Дали няма да се а, отглеждат насъждения само за да се изпълнят тези изисквания? Дали положението няма да бъде такова в бъдещето? И по отношение на хранителната верига, възнамерявате ли да инициирате собствена, собствени мерки, които да бъдат приложени в ОСП на някакъв етап в бъдеще? Благодаря. Благодаря за всички тези въпроси. Значи можем сега да дадем думата на комисаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще успея да отговоря на всички въпроси, но ме извинете, ако все пак не успее. Господин Сание, в работната програма опростяването на общата селско-стопанска политика ще бъде разгледано и също хранителната верига. Що се отнася до хранителната верига, всички, които зададоха този въпрос, ще им отговоря общо. В момента определяме изискванията за една по-добра регулация и стъпките, които трябва да бъдат предприяти. Може би е трябвало да го направим по-рано, но това е положението. Говорим госпожа Бенковски в тази посока. Има, е, знам, че е, са необходими изменения в Омнибус. Ще има проблеми, които ще могат да бъдат разгледани още на този етап – не знам а, дали трябва да се предприеме определена процедура, за да се постигнат определени резултати. Има изменения в Омнибус, които са приемливи за съвета, комисията и парламента и тогава ще ги приемем и ще работим така. А, от, от законодателна гледна точка ще имаме отделна процедура обаче. Що се отнася до а, чумата в Африка, господин Дендикайсис работи много uh, във връзка с африканската чума по свинете работихме с комисария много активно, така че е, знаете, че засегнатите държави са в центъра на нашето внимание. С, е, с, е, много се радваме, че това заболяване не можа да се разпространи толкова много но знаем, че свинското е много силно търгуван, търгуван продукт. Имаме огромно количество свинско месо, което се изнася в Китай. И затова се радваме, че в Польша, в Румъния, България, в Нидерландия, тези страни износителки действахме много внимателно, за да може цялата верига да бъде защитена. Нямаме повече пари. Нямаме. Просто трябва да, трябва да се опитаме да използваме наличните ресурси, да дадем на държавите членки необходимата гъвкавост да изменят правилата, за да решават своите собствени проблеми и да помагат на фермерите. Колегата Фланиган, няма да мога да говоря за Брексит без емоции. Много време съм отделил на това. Знаете, че към мен се обръщат много хора. В момента съм малко разочарован, защото не сме започнали преговорите. И няма да започнат до средата на юни. Знаем обаче какъв е дневния ред. Да, той е доста добре по отношение на Ирландия. Разбираме, и другите институции, и тази институция разбира, че там обстоятелствата са уникални и че те няма да се срещат никъде другаде. Имаме такива търговски отношения на юг и на а, изток и на запад. Мисля, че Европейският съюз винаги е защитавал мирния процес, преговорното начало. В публикуваните от съвета насоки е заложен дневния ред за бъдещите преговори, за финансовите въпроси, за бъдещето на ОСП. Е, ще се опитаме да разгледаме гледната точка на всички страни, но трябва да защитаваме и свободното движение на, свободното движение на стоки и хора. Е, тук трябва да се вземе предвид Испания, Гибралтар и така нататък. Е, няма да лежим на лаврите си, ще наблюдаваме защото, за съжаление, все още не сме и на стартовата а, права, така че аз ще ви информирам за всички мерки, които се вземат. Господин Кастро, съветът сега трябва да заеме позиция по отношение на Омнибус. Не може да се направят никакви заключения за това какво ще мисли или ще направи съвета. Надявам се, че председателството съвсем скоро ще спомогне съвета да има една позиция парламентът е готов и ние в комисията сме готови. Господин Денеман го, говори за развитието на селските райони. Тези проблеми трябва да се разбират по-добре, да реагираме по-бързо и по-добре да приемаме предложенията на фермерите, как да упростяваме тези изисквания към програмите за земеделско развитие. Комисарят Канет даде няколко предложения за биогоривата. Целта 2020 първоначално беше 7% биогорива. Като че в момента имаме 4,1% от използването на тези биогорива, тези цифри е, за целите на дискусията са 3,8%. Имаме използване на 4,1%, приложението е за 3,8%, а тези 7% въобще не бяха постигнати и никога няма да бъдат постигнати, защото технологиите се развиват. Съгласен съм обаче, че не може да се откажем от биогоривата, заради инвестициите, които вече сме направили. Ще бъде много нечестно към хората, които са направили инвестиции за биогоривата, ние сега да ги изтеглим. Ни, господин комисарят Канета в момента разглежда изпълнението на тези цели 2020. Господин Заела също засегна а, определени въпроси. Ще говоря с него утре. Знам, че този въпрос е много чувствителен разбирам, че нещата се изместват малко на север, но е, няма да направя заключение по въпрос, по който не съм съвсем информиран. Госпожо Данцила, вече сме взели мерки в системата, за да може да подпомагаме малките ферми но не всички държави членки използват тези инструменти, не всички региони. Ето защо а, аз подкрепям тези а, помощи за малките и средни селско-стопански предприятия, защото смятам, че бюджетните а, субсидии могат да променят нещо. А, не съм голям привърженик на кофинансирането, но не мога да отговоря на този въпрос. Не знам какъв ще бъде бюджетът в многогодишната финансова рамка и докато не получим и повече яснота за този бюджет, ще видим как това ще се отрази на общата селско-стопанска политика. Органичното производство. 95% от въпросите са решени. Ще ви информираме включително въпросите, които споменаха нашите приятели от Финландия и Швеция. Едва ли очаквате да пуснем през съобщение, но мога да ви кажа, че ние а, сме много чувствителни към въпросите, които повдигнахте относно парниците и по въпроси, които не поставихте, нека да го кажем така. Надяваме се, че ще можем да работим заедно, за да постигнем разумно решение в а, връзка с този чувствителен проблем. Приемам е, е, е, и ще поставя този въпрос на следващия, на следващия трилог на 23 май. В петък Европейския парламент не заседава и се надявам германските представители да могат да присъстват в Брюксел. Да, от понеделник до четвъртък разбирам. А, да, чудо е, че сме го взели предвид, но все пак сме го направили. Има практически въпроси с, настаняването на 500 човек, превода и така нататък. Не, не всички могат да бъдат доволни от локацията, от място на провеждане, но председателят ми каза, че всичко ще бъде наред. Сигурен съм, че Европейският парламент ще бъде представен от достатъчно силни фигури. Не мога да разбера вашия въпрос. Може би да поговорим след нашата среща, след заседанието. Ето защо, може би няма да отговоря на този въпрос, който не беше зададен. Извинявам се, ако не съм разбрал активното фермерство и омнибус, предложението на комисията, което се предлага държавите членки и регионите да вземат самостоятелни решения. Може би не всички са доволни, но да видим какво държавите членки и регионите искат да направят по въпросите на субсидиарността. за антидъмпинга в Бразилия. Не знаех, може би вие сте специалист, това е ваша е, специализирана област. А, ще, ще ми е интересно да ме запознаете по-подробно. Що се отнася до младите фермери и субсидиите, които им бяха предоставени през изминалите години, е, по тези въпроси трябва да работим по-активно, за да стимулираме младите хора да се занимават с земеделие. Не хората само да се занимават с фермерство, те самите, а да създават бизнес и работни места, да им осигуряваме допълнително стимулиране, допълнителна подкрепа, да помагаме на младите хора да създават нови бизнес възможности в земеделския сектор. Това също е свързано с нелоялните търговски практики. Да, чухме за опита в Харватия и това, което се случва там с младите фермери. Господин Ейт, мисля, че не е необходимо да ме застрелвате, защото съм съгласен с въпросите, които поставихте. ОСП трябва да бъде модернизирана. Има а, парижко споразумение, има устойчиво развитие, но ние нищо не правим с тях. Има значителен прогрес по въпроса, който госпожа Нокел постави във връзка с търговските въпроси. Няма антидъмпинг на земеделски продукти. Като че ли медиите постоянно изтъкват този въпрос в германските телевизионни програми и така нататък – ние изказваме нашата позиция, тъй като че ли не иска да я излъчват. Не говорим за duty free, за митници и така нататък. Имаме споразумение и с Африка, с Найроби, което от 1 януари 2016 въжи за всички държави от Европейския съюз. Мисля, че има много повече положителни неща от това, което вие посочихте. Надявам се, че в края на този процес на модернизация ще може да се видят повече неща. Абсолютно недопустимо е да съсипваме други пазари, най-вече тези в Африка. Но понякога ние фиксираме цените за собствени местни потребности, но Европа не стимулира антидъмпинга. Що се отнася до госпожа Макинес за зелените мерки до края на годината. Това е голям проблем. Ще включим всички възможни инициативи, които ще излязат, които ще дадат възможност за диверсификация. Постоянните пазбища и така нататък. Много са трудни тези задачи, в зависимост от държавите. Членка, разбира се искаме да постигнем целите за изменението на климата. И може би ще се наложи да вземем трудни решения. Нека да видим обаче какво правят зелените мерки до момента, какво са постигнали. До края на годината ще имаме яснота и ще проведем дискусия. Госпожо Рибейро, не искаме да отваряме въпроси, които вече са разрешени. Особено в контекста на други въпроси. Модулираме схеми и програми. Допълнителни средства се дават на тези райони, отвъд това, което е заделено в селските райони. Понякога регионалните зони не се възползват от гъвкавостта. Но когато райони, като например Азорските острови и други искат да го направят, ние можем да го направим, ако искат да се съсредоточат на една, а не друга сфера. Дали сме гъвкавост, която е годишна. И мисля, че това е достатъчна гъвкавост. Може да не сте съгласна с мен, но това е достатъчна гъвкавост. Господин Яр каза, че имаме само пет държави членки, които не са дали отговори за ОСП. Ми, не сте получили достатъчно добра информация. Изненадан съм. Всички 28 държави членки а, отговориха, но някой в а, Германия е натиснал копчето фермери и земеделие. Много сте активни в Германия. Всички държави членки отговориха сега. Но повече, най-много отговори от Германия дойдоха но всички са дали отговори. Доставките на протеини. Имаме дефицит още от създаването на Съюза и няма как да бъде попълнен този дефицит, тъй като не сме конкурентни пред Южна Америка и САЩ. Имаше малко увеличение при протеиновите култури, които се отглеждат миналата година, но има и голямо увеличение на вноса на протеинови култури на Германия и други райони има друго помощ, която е свързана с други мерки и те могат да отглеждат протеинови култури. Това трябва да става отвъд екологично фокусираните зони, но така или иначе трябва да се защитава многообразието, биомногообразието. То е важно, важно е. 30% отива за околна среда и зелени мерки. трябва да отговорим на очакванията, които създадахме през 2013 година. вие тук може да направите много. Комисията изигра своята роля. Опростяването. Опростяването е приоритет. Има фермери, които се дразнят от това, че нещата са сложни. Работя по въпроса. Няма как нещата да станат от днес за утре. През юли ще излезе един пакет за контролните мерки за да покажа как новите технологии могат да играят роля, а не служители в Министерствата на земеделието да посещават фермите, като могат да го направят, използвайки технологиите. Също така имаме превентивни проверки миналата година и тази година, където служителите проверяват заявленията на фермерите предварително, за видят дали има малки грешки или не. Те биват поправени на време, така, защото фермерите да могат да подадат своето заявление без грешки. И това е един друг пример за облегчаване на натиска над фермерите за да знаят, че пари ще дойдат без проблеми и да няма проблеми при подаденото заявление. Вие имате много фермери в Румъния. Много време и работа отнема да бъдат обработени, но мисля, че вашите региони и правителства би трябвало да правят точно това и трябва да го правят, тъй като това е много важно, за да бъдат спокойни фермерите, че ще получат средства. Преразглеждаме маркетинг, или, извинете, правилата за пускане на пазара на яйца от свободни кокошки. Трябва отново да преразгледаме позицията си. Нямам в момента решението, което е отправен характер. След това, модернизацията на ОСП и кога се извършва тази модернизация. Ми трябва да продължаваме да работа. Знаем, че има проблеми с бюджет, които, бюджет так, няма да бъде разрешени, но трябва да излезем със своето съобщение, независимо от това какъв е бюджета. И след това, като дойде времето, ще видим бюджета. Да видим дали ще продължим да имаме проблеми с бюджета през едните години. Мисля, че отговорих на въпроса за търговските мерки, новите пазари. Имаме приятелства с продоволствената сигурност, нарастващото население, търговията и как да произвеждаме устойчиво храни. Това ще бъде част от модернизацията и упростяването на политиката. Трябва да се прави повече за околната среда и да има устойчивост не заобикаляме този въпрос. В крайна сметка трябва да има адаптиране към предложенията. Благодаря, председателю. Мисля, че само на един от депутатите не отговорих. Ще говоря директно с нея по-късно. Але ешли ктош z pani послов? Ако някой от вас не е съвсем доволен от отговорите, може да поиска допълнително писмен отговор. Ще отправим молба за писмени отговори. Консултационният процес не приключва никога. Той протича в рамките на различни етапи. Сега говорихме за важни проблеми. Най-важният проблем е бъдещето на ОСП. Обсъдихме Европейския съюз в неговата цялост, бъдещето на съюза, предстои Брексит, избори в различни държави. Всичко това взето заедно поражда много въпроси. Самите земеделци имат много въпроси. Те се интересуват от политика, защото знаят, че политиката ги засяга пряко. Засяга и положението на пазарите. Политиката и ОСП са в тясна връзка. Благодаря на комисария за този разговор. Сега преминаваме към следващата точка. Господин комисар може да изслуша и господин Хойзлинг. Няма да му се разсърдим, ако остане. Всъщност ще бъдем много доволни, но виждате. Ще дам думата на господин Хойзленк. Ja, Herr Vorsitzender, <clears throat> leider hat der Kommissar keine Zeit. Господин председател, за съжаление комисаря няма време, но накратко, господин председател, вие присъствахте на последния трилог, на 17-я трилог. Знаете какво значение придаваме на предпоследния и последния трилог. Видяхте колко е трудно в крайна сметка да се дискутират деталните въпроси и да се постигнат компромиси. Знаем как стоят нещата сега. Престои ни само още един единствен трилог и ние сме твърдо решени, ако от страна на парламента щетем, че нашите искания са изпълнени и да приключим този трилог. Ще назова точките, четирите точки, които все още се обсъждат. Първо, ние като парламент искаме правила за семената, т.е. да и че искаме да продаваме на пазара екологични сортове. И че искаме да пуснем на пазара екологични, екологичен разсъд за производителите, което не е никак лесно. Комисията обаче не иска да направи изключение за този сектор. От друга страна, с тези изключения все някога ще изтекат и че трябва да имаме база данни за семената, които са разрешени за продажба на пазара. Надявам се, че ще намерим решение. Ние като парламент сме представили нашето предложение. Мисля, че при добра воля ще можем да постигнем задоволите резултат. Но това е основен момент за парламента и ние държим на него. По отношение на базите данни, втората точка, сме постигнали съгласие в областта на семената. Е, искаме да се създаде база данни за всички държави и членки, така че в крайна сметка е, всички производители да разполагат с тази база данни за семена. Това, за което не сме едини, е кога ще изтекат изключенията, кога на пазара ще има достатъчно а, материали. Комисията казва 2021, но това не е реалистично. Говорим евентуално 15 години след влизане в сила на регламента. Е, не знаем дали ще успеем, е, защото не сме постигнали особен напредък и тук имаме нужда от гъвкавост, е, за да можем да наложим предложенията на парламента. Двамата колеги преди мен вече говориха по, по а, а, въпроса за парниците и производството. Тук водихме много сериозна битка, защото в предложението на комисията не са предвидени изключения. А става въпрос за екологично земеделие – в сегашния регламент има едно изключение за 20-30 хектара, които са остъклени. В някои региони в Германия, докладът Ектор, сега има желание от пет германски провинции тези изключения да бъдат разпрострени, така да се каже, и на юг. Но ако установим, че в рамките на Европейския съюз имаме зона, коя, където това парниково производство вече не се прави по правилата. Например, между Южна Дания и Северна Германия няма климатична граница. Ето защо е трудно да, ако кажем, че данните имат право да а, правят такова производство, германците не, тогава ще тогава тези опасения от северногерманските провинции ще бъдат напълно оправдани. 62-ят меридиан, което е един полярен район. Става въпрос за 5-6 държави. Балтийските държави, Финландия, Дания, Швеция – там, има сериозни огранич... там ще има сериозни ограничения в производството. Тоест, 8... ние искаме 80% собствена земя. И последно, извинявайте, много сериозно дискутирана тема пестицидите и граничните стойности. Съветът и парламентът продължават да са едини. Тези гранични стойности не ги искаме в вида, в който комисията ги е предложила. Има обаче три държави в Европейския съюз, които имат гранични стойности. В момента търсим компромис, а, така че на първо време да не променяме нищо в Европейския съюз, преди комисията да представи доклада си за настоящото положение. Какво може да се направи? за да, по този въпрос. До 2022, както иска парламента, или до 2025, както иска съвета. Ще видим какво предложение ще представи комисията. И парламентът иска до тогава текущото положение в Съюза да бъде запазено. Това ще покажат и бъдещите преговори. Тези четири точки се дискутират. Всички е, трябва така да постигнат компромис, е, съвет, е, комисия и ние също трябва да решим определени компромиси. Смятам обаче, че сме постигнали една добра основа. 24% или така 90% вече със сигурност сме договорили. Е, има някои точки, трябва да говорим още за изключенията, които за нас като парламент са много важни. И е важно тук да намерим е, компромис е, за производителите на бебешка храна, т.е. да приемем компромис, от който да бъдем доволни в бъдеще. Комисията иска да заложи толкова сериозни изисквания, че тези продукти няма да могат да се произвеждат екологично. Това не става. Е, трябва е, да има пазарни условия за производство на екологични продукти и също така и за млечни продукти. Това са основните въпроси. Трябва да намерим някакъв начин да ги решим и съответно заедно с съвета, който е на наша страна, да намерим практично решение. Има още доста отворени въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Мисля обаче, че това е възможно. Ще постигнем споразумение. Накрая колегите трябва да преценят как работим в екипа, дали това ще бъде достатъчно за компромис или не. Но ще правим консултации и накрая ще постигнем необходимото решение. Много ви благодаря. Информацията, която ни дадохте, не е лесна за премисляне, за смилане. Чух какво ни казахте. Много се говори. Ние нямаме мандат. Знаем, че председателството едва ли ще отстъпи. За вас е по-лесно да отстъпите от името на парламента. Аз не съм кой знае какъв оптимист. Още не съм се изказал по въпроса, но мисля да го направя една седмица след заседанието на министрите. Ако не се действа на високо ниво, няма да постигнем нищо. Мандата е такъв, че няма никаква възможност за проява на гъвкавост. Господин Фринкс. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, защото Мартин Хойслингер представи положението по различните теми. Мисля, че комисарят се изказа доста оптимистично, че само 95% от темите вече са покрити и, и аз мисля, че по-скоро са 90%, не са 95% и имаме още много работа пред нас. Много неща вече задвижихме. Председателят вече каза, че е трудно след една ситуация, една много напрегната ситуация през последните години и последните председателства, да трябва да прекараме 3 месеца или 3 месеца и половина да се занимаваме само с административни и процедурни въпроси. И през феврари в крайна сметка се оказа, че това не може да бъде променено. преговор означава хората да се образяват а, един с друг, а не да, бъд, не да се представя нещо, което не подлежи на промяна. Бяха ни необходими няколко седмици. Разбирам, че колегите питат вие какво правите там, защо не напредвате в тези преговори. Наистина, през последните седмици успяхме да напреднем ето защо е напълно възможно да приключим на 31 май в последния предвиден трилог. Като че ли и комисията вече не държи толкова много на предишни свои предложения. Ето, за, за това, за мен, това е решаващият въпрос а, по цялото досие. Ето, този оптимизъм за следващия трилог е оправдан. Надявам се, че ще можем е, по-нататък да ви представим един истински резултат. Андрио. Господин Андрио. Oui, merci, monsieur le président. je voudrais tout d'abord... Благодаря. На първо място искам да благодаря на господин Хауслинг за извършената работа. Не е просто тази задача. По време на първия триалог установихме, че тази тема е много сложна. Е, проблема с триалога е, че е троен, нали така? Та, благодаря на колегата Хаузлин, който от самото начало подхожда много сериозно към мандата, който нашата комисия му е дала. Не можем да кажем същото обаче за нашите партньори, с които преговаряме и председателството, и другите постоянно променят нещата. Словашкото председателство направихме дори стъпка напред. На, извинете, назад. Сега се движим напред, но така или иначе жалко за досието, за преписката. Жалко и за комисията. Комисаря Хоган не можа да остане, съжалявам за което. Въпроса за семената. Ние имаме конкретен подход с семената към семената. Генерална дирекция Санко променя становището си. Преди последния триалог не може да има позиция, която да е против от страна на Европейските комисия. Няма да влизам сега в подробности, но пак става дума за семената и посевния материал. Ако участвате в следващия триалог, моля, кажете го, кажете и питайте, когато се определят някакви позиции. Не може в последния момент някой да отстъпва назад, защото това ще означава, че не искате да постигнете висок, амбициозен резултат, свързан с био земеделието. Знаете, че този сектор е нетърпелив, очаква какво ще решим и постановим. Що се отнася до посадъчния материал, пак казвам, не трябва да има стъпки назад, трябва да защитаваме позициите си и да се движим само напред. Трябва да кажем, че хидрогенният материал трябва да бъде на разположение а, за онези, които искат да го ползват. Сега това не може да се прави. Трябва да се защитава позицията, която сме поели. Говорим за биоразнообразие в една неслож... извинете, нелесна тема. Така че трябва да защитаваме позицията. Иска ми се да съм оптимист, но трябва да се решат повечето проблеми преди последния триалог или следващия триалог, тъй като иначе не мисля, че ще успеем да постигнем успех. Пан Господин Такола. Благодаря. Уважаеми господин Хойслинг, миналата седмица се видях с производители от Финландия. Те работят с биопроизводство, използвайки оранжерии. Замразено е тяхното финансиране поради различните ограничения. Европейския съюз не бива да ограничава земеделието. Точно обратното. Трябва да бъде улеснено то. Вече се надявам по време на следващия а, триалог Надявам да се, да се намерят решения за северните райони. Съществуват монополи. Решенията не, не са истински решения. Има ли воля в крайна сметка да се продължи органичното производство и да се даде възможност на местните производители да си изкарват прехраната от това органично производство? Е, и още нещо. След това има някои определени почви е, в е, Финландия, които са много специфични. Някои са подходящи и могат да се използват в оранжери, други не могат. За това, това изискване за 80% просто е скандално. Що се отнася до малките а, посадъчни съдове, там не се говори за почвата. Лехите, ако те нараснат, и станат по-големи, ще има други ограничения, но когато говорим за сакси и всеки може да си гледа в саксия каквото си иска, на каквото си иска почва. Така че, моля ви, подходете разумно. Не дейте да ограничавате прекалено много нещата. Има и някои други технически въпроси, но според мен това е основен въпрос и по това трябва да имаме задължително победа зелените и други искат органично производство и в оранжериите. В северните страни, в скандинавските страни, в Финландия ние имаме големи проблеми. Особено, що се отнася до състава на почвите. Силно се надявам при следващия кръг преговори да има едно добро решение. Благодаря. Имам въпрос към господин Хауслинг. Всичко сочи към това, че в края на триалога че триалога ще приключи на 31, но все още има разминаване между позициите. Аз съм докладчик. Не. Докладчикът за Чили поиска забавяне да бъде отложен а, този документ, тъй като все още не е приключила работата и за това... Да, всичко зависи от добрата воля но има ли шансове въобще да се постигне споразумение по време на този триалог? Мисля, че няма голяма вероятност. Председателят спомена, че ще има трудности. Има ли вероятност изобщо да очакваме успех по време на този последен кръг? Просто не очаквам някакви гаранции да ми дадете, просто да ми кажете какво е вашето становище. Благодаря. Имам конкретен въпрос. Мартин говореше за традиционните растителни лекарствени средства, т.е. за техните суровини. Дали в сегашната версия това е включено в приложното поле? Това е много важно, когато човек си отива сега в, отива в аптеката и си купува някакво мазило, сега всички твърдят, че е произведено биологично, но сега тези лекарствени средства не могат да бъдат обозначени като такива. За мен това е много важно и аз от началото се опитвам да насоча вниманието на там – Тоест, традиционните растителни лекарствени средства трябва да могат да бъдат обозначавани като такива, защото хората се, интер... се интересуват и аз искам да знам какво е положението. Е, е, е, Господин Федерле, благодаря за положените усилия. Желая ви много успех при последния тристранен диалог, но трябва да бъда откровен. Както вече заявих, ако това досие бъде убито, ще заплача, защото ние се опитваме да поправим нещо, което не е щупено. Този пазар се разраства в цяла Европа и фермерите печелят много от органично чисти продукти. Сега обаче създаваме голяма доза несигурност, спираме инвестициите и най-проблемното за мен – е, опитваме се да добавим голяма доза магия в е, разговорите. Е, първо, говорихме за изрязването на рогата на животните. Няма как едно такова урязване на рогата в животновътството да бъде екологично чисто. И ако трябва да прехвърля аналогията към растенията, как можем да говорим за, за почвата. Как ще е възможно да има вертикално замеделие, екологично чисто замеделие, ако се приемат а, а, предложените мерки. Не може на 20 етаж да се отглежда нещо, което да има контакт с почвата. Винаги сме работили за увеличаването на качеството на земята, която използваме. Фермерите винаги са били прагматици. Ако имаш много добра почва и произвеждаш нова почва, тъй като имаш органичен материал, който може да се превърне в почва, може да използваш, например, комбайна на някой друг човек и е, след това използване вече да е, не можеш да пледираш за органично земеделие. Това е магия, това е, е фокус-покус. Говорим за субсидии, за продукти. От друга страна се опитваме да наложим ограничения на нещо, което функционира много добре по пазарния принцип. Желая ви всичко всичко най-хубаво, но ако се върна към е, въпроса си към комисаря, много съм притеснен най-вече за зеленчуците в Скандинавия и на скандинавските пазари. Господин Дорфман. Благодаря. Искам да говорим още за остатъците, за останалите неща, компромисите до 2022, 2025, до тогава а, да се представи някакво проучване и след това нищо няма да се случи и още 10 години това състояние ще бъде запазено. Ако в Италия един биопроизводител произвежда салата, зелена салата, и а, остатъчните вещества са извън границите, няма да бъде десертифицирана само конкретната салата, а цялото земеделско поле, където се произвежда салатата. Ако обаче друг производител а, произвежда същата салата и има остатъци от пестициди на 5%, няма да може да го продава в собствената си страна, но може да го продава в Италия. И тогава ще се запитам, какво ще стане с вътрешния пазар? За мен това е напълно безмислено, изобщо не съответства на правилата на а, вътрешния пазар. Защо биоземеделието има нужда от същите граници за остатъчни вещества, като а, другото земеделие защо производителите да могат да имат същите остатъци от пестициди на своите продукти, както не биопроизводителите. Мисля, че а, изобщо не се слушахме в исканията на биоземеделските асоциации – това, аз няма да гласувам а, а, за това и със сигурност няма да гласувам за този компромис. Нямаме изглушен, więcej zgłoszeń. Zgłoszeń pan poseł Hausling. Jeśli możesz. Думата има господин Хаусленг. Благодаря ви за, за бележките. Да, ситуацията по въпросите за пестицидите и граничните стойности в Европа е така да се каже 50 на 50. 50% искат гранични стойности, но стойността, има три държави, където тази стойност е напълно различна. Що се отнася до съюзите и сдруженията, те не искат в повечето случаи гранични стойности, а при нас в парламента ситуацията също не е еднозначна. Ето защо трябва да се каже, че ако сега комисията иска да наложи правила, тогава трябва да знаем на каква основа ще стъпим. Последният компромис е, е, така да се каже, взимаме един коктейл от три пестицида, които се сертифицират. И на какво основание беше направено това? Взимат се някакви проби в Европа, 50% от замърсяванията всъщност не идват от земеделието, а от търговията, преработката, например от транспортните средства, в които се пренася и така нататък. Нека да поставим фактите на масата. Имаме един много добър мониторинг в Баден-Вюртенберг. Видяхме, че а, там положението не е толкова зле. Може би резултатите за много хора не са удовлетворителни, но след няколко години вероятно ще се наложи да говорим пак. По отношение на а, другата тема, вероятно ще се наложи да я отложим още веднъж, защото правилата за вноса в Европейския съюз училище се, а, а, ще станат по-строги. Ние обаче трябва да спазваме и собствените си правила с малки изключения, но това е и проблем на потребителите, защото при би, обозначението на биопродуктите трябва да съществуват същите правила. По отношение на производство обвързано с почвата, колегата Маги го нарече като магия, но имаме нужда от екологични почви. Всички в сектора не искат растения, които да не бъдат произвеждани в биологични почви. Както каза колегата Маги, ако го наричаме гарденинг, това също може да бъде направено няма забрана да се произвежда по друг начин и сега, но тогава не може да има логото на екологичното производство. Има някои изключения за някои евро... германски провинции, но ще стигнем до резултат. А, аз съм по-скоро оптимист. Твърде дълго се занимавахме с този въпрос – и се питахме дали не създаваме правила само за няколко земеделски производители. Не, това е цял сектор в Европейския съюз и ние, имаме нужда от тези правила, за да уеднаквим пазара. Секторът расте, но расте и рискът да има участници на пазара, които изобщо не трябва да бъдат там. Ето защо правилата трябва да бъдат еднакви, да бъдат малко по-строги, вероятно, но ние в никакъв случай не искаме да задушаваме сектора, защото това е един от малкото земеделски сектори в Европа, които бележат ръст. Извинете, това е една от точките, е, които са така да се каже в кошницата. Направихме много добро компромисно предложение, но има така дребни отворени точки, е, но смятам, че можем да ги обсъдим на двустранна основа и ще постигнем решение. <clears throat> Arvoisa puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Съвсем накратко, господин председател. Относно отглеждането на почви. Вчера в Скандинавия валя сняг. В Скандинавия има много добри оранжери. Те използват възможно най-качествените почви, когато отглеждат растения когато нямаме собствени добри почви, ги взимаме от съседите. Вземете предвид вноса обаче от някои страни. Какъв ще е въглеродния отпечатък в такъв случай? Продължавам да повтарям едно и също. 80 изискване е твърде завишено. Дори и при нормалното отглеждане на растения, при нормалното а, култивиране на почви, това е твърде много. В Финландия нямаме тежка индустрия. Това трябва да се вземе предвид. Изискването е твърде високо дори и за Централна Европа. Надявам се, че господин Хойзлинг ще вземе това предвид, за да не заплашим бъдещето на онези, които се занимават с органично земеделие. В северната част на Съюза, Финландия, Швеция и Естония трябва да можем да продължим с а, отглеждането на органични продукти, чисти продукти в на почва. Господин Хойзлинг. Искате ли да отговорите? Ich, ich kann jetzt gar nicht. Ich kann jetzt gar nicht so viel. Нямам какво толкова да кажа. Знам, че сме получили писмо от пет, петима министри, които искат тези изключения. Казах, че е, или ще разширим кръка и ще направим е, изключенията по-рестриктивни, или обратното. Ето това са двете възможности. А що се отнася до арктическите зони, аз съм напълно съгласен с теб. Това, условията там са съвсем различни. За Швеция, за части от Дания, не бих казал, че това са арктически зони. И не знам защо там трябва а, да има изключение от основния принцип. В крайна сметка трябва да видим къде ще начертаем граничната линия. Мисля, че този въпрос все пак ще се реши. Разбира се, ние имаме нужда и от съгласието на германските а, федерални провинции. Дали, не знам дали ще можем да изпълним всички желания. Предстои да видим. Надявам се, че този оптимизъм ще се прехвърли и от други хора и ще се превърне в действителност. Госпожи и господа, какво да кажем? Положението е доста сложно. Надявам се и аз на същото като вас. Макар, че не мога да кажа, че съм особено оптимист. Е, вашата надежда е моя надежда. И сега последната точка от дневния ред за няколко минути. Бяхме в Естония на посещение на 18 април започна това посещение, приключи на 20 април. Пътувахме в рамките на агрофорума Маре Балтикум, посетихме Тарто. Делегацията беше организирана от нашия секретариат. В пътуването участваха колегите Богович, Дорфман, Неков, Мелиор, Сенра. Аз също участвах. За пета година се провежда този агрофорум. Той е много интересен. На този форум се дава гласност на земеделците в района. Може да се обсъждат много въпроси. Имаше участие на министри от Литва, Латвия, Естония, Украина, Молдова. Дебата беше изключително интересен. Много работим, много добре сътрудничим в рамките на Балтийско море, Балтийския регион. Има един земеделски панаир, който е много голям, най-големия в района. Участниците в този панаир, познат като панаира Маамес, бяха около 50 000. Благодарение на пътуването успяхме да придобием по-добра представа за земеделието в Естония. Всяко трето стопанство в Естония е заплашено от фалит проблеми има не само в Естония, естествено в повечето държави. Искаме да благодарим на секретарията за подготовката на това пътуване. Искаме да благодарим на председателството, естествено. Може да получите материал, информация за това пътуване. Мисля, че материалите вече са ви раздадени, ако не се лъжа. Благодаря на всички, които участваха. Следващото заседание ще бъде на 29 май в Брюксел. Ще имаме заседание на 30 май. А последващите заседания пак са в Брюксел на 19 и на 20 юни. Искам да благодаря на всички. Пожелавам ви приятна вечер или поне дано остатъка от вечерта да е приятен. Благодаря отново на всички и желая